Liebe Kolleginnen und Kollegen, frohe Ostern allerseits. Wir... Скъпи колеги, честит Велик ден на всички. Започваме нашето извънредно заседание. Съжалявам, че се наложи да го проведем, но все пак днес трябва да обсъдим някои неща и за това е важно да се съберем още веднъж и да заседаваме. След това предвидна и среща на координаторите – Дневният ни ред не е много богат. Нямаме предложение за промени, значи дневният ред е прият. Езиците, които са на разположение, можете да разгледате в нашия бюлетин Content News. Нашето заседание се предава по интернет на 27 февруари постигнахме съгласие по, по член 280 и по въпроса как той ще се приложи и кога ще влезе в сила именно три дни преди, след като се постигнато споразумение. Членове 6 до 58, 72 до 200 235 до а, а, нататък ще влязат в сила от 1 януари 2019 година. След публикуването на тези членове ще влязат в сила 3 дни по-късно. Защо го направихме? Защото в противен случай всяка институция би могла да тълкува правилата по изпълнението по собствен начин и щяха да ни убият с камъни след това, когато ние провеждаме контрола на изпълнението на бюджета. Така че беше много добре, че успяхме да проведем този триалог. Много благодаря на всички, които участваха и допринесоха за намирането на решение на този труден въпрос. В момента, в който получим писмото на Корепер с консолидирания текст, ще го гласуваме в нашата комисия по бюджетен контрол. Сега искам да поздравя с добре дошъл съдокладчика от Комисията по бюджет и господин Ашвард а, няма да има вътрешни трансфери. Това е част а, от а, това, което а, успяхме да а, се договорим. Няма да има преместване на средства от а, структурните фондове по искане на компетентна комисия и а, по отношение на а, трансфера и преместването на фондове остава компетентна нашата комисия успяхме да формулираме въпроса как се измерват резултатите и се ориентирахме към бюджета, ориентиран към резултатите. средствата за, заделени за вътрешни нужди също бяха обсъдени не, а, мисля, че онова, което много беше, а, много трудно успяхме да постигнем, а, да го даваме а, а, и да отстъпваме от а, позициите си. В многодишната финансова рамка а, предстои да се договорят още неща. Ролята на парламента а, при новите е, доверителни фондове е укрепена, правилата за комбинирането на различни е, финансови инструменти, е, финансовите инструменти с структурните фондове също беше обсъдена. Извадиха се от бюджета някои фондове, така че FC са в рамките на бюджета. успяхме да ускорим освобождаването от а, отговорност. Има обща декларация и обща воля за съкръщаването на процедурата по освобождаване на, от отговорност, а, така че да се придържаме към а, формулата N плюс едно, вместо както до сега е, плюс две. Публикуването на годишните резултати от работата ще бъде през юни. По този начин ще се съкрати цялата процедура. Искам да благодаря преди всичко на колегата Аяла Сендер, която много подкрепи нашата работа. Благодаря и на всички колеги, които следваха този процес. Благодаря и на колегите от бюджетната комисия, от секретарията на нашите две комисии. Не всички колеги присъстваха през цялото време, но повечето от тях работиха постоянно по този въпрос. Сега дам думата на колегата Ашуарт. Благодаря и аз искам да изкажа някои благодарности. Процесът беше продължителен, успяхме да го приключим. Една съвместна резолюция винаги ще е въпрос на постигане на баланс. Нашата идея беше да опростим цялата система – и да намалим бюрокрацията. От друга страна, трябва да сме наясно, че цялата система на контрол трябва да бъде достатъчно стабилна, за да се предотвратят злоупотреби на фондове. Опитахме се да въведем и бюджет основан на или ориентиран към резултатите. Това означава, че тъй като за в бъдеще ще бъдат по-ограничени ресурсите, решенията, които вземаме, трябва да се основават на по-висока степен на информираност. С този регламент ние успяхме да тръгнем по този път. Разбира се, че ни предстои още много работа. Постигнахме един регламент, който да насърчава културата на а, този а, бюджет е ориентиран към резултатите. Това се възприема и от комисията. Ако искаме да упростяваме, трябва да знаем, че бюджет ориентиран към резултатите ще означава повече контрол на самия процес. А, всичко това се прави за постигането на по-балансирани и стабилни резултати. А, упростяването на процеса включително и процеса на администрацията. Ние ще се фокусираме върху плащане за постигане на резултати и ще следваме строга система на аудитиране и проверки. Нашите компетентности по отношение на бюджетния процес като комисия се запазват. Самият аз разгледах доверителните фондове и тяхното използване в областта на вътрешното управление. Комисията трябва да промени, според мен, културата си и генералният директор и генералният секретар вече разглеждат тези въпроси всички, които работиха много по този въпрос, заслужават да получат много благодарности. Благодаря на Надя Калвино и нейния екип от комисията, нашите колеги от комисията по бюджет и Жан Артуи и докладчиците в Сянка. Но най-вече искам да благодаря на вас, госпожо Гресле, които ръководихте процеса и направихте моята собствена задача много по-лесна. Благодаря ви. Инес. Благодаря, госпожо председател. Бих искала само да ви припомня и, и защото трябва да извлеч, извлечем някаква полука от това упражнение – искахме да постигнем един контрол, който да бъде много по-ефективен, ефикасен и да има истински консенсус между институциите. И когато казвам институциите, имам предвид и държавите членки за да може наистина да, да се върши качествена работа. Всеки път, когато започваме да преразглеждаме финансовият регламент, имаме различен подход. Сега, хубаво е да знаеме за колко време ще постигнем резултата за да не провеждаме заседания месец след месец, година след година и така нататък. Сега. Двама докладчици, един е от бюджетния контрол, единият от комисията по бюджета, започват да работят и трябва да кажат колко месеца са им необходими, за да постигнат резултатите. Благодаря благодарение на добрата работа сме постигнали един добър регламент, който можем да подкрепим. Но мисля, че е, за по-нататъка трябва да имаме по-ефективен подход, за да наистина да, да, се, да се постигне консенсус по време на работата. Затова просто ви моля за бъдеще да имате предвид този начин на работа. Бих искал да благодаря и на докладчиците, и на господин Манка, който работеше с нас, с секретарята на нашата група, който прекара часове и часове в работа, за да, за да може наистина бенефициентите на фондовете, на средствата да имат възможност да работят по по-ефективен начин. Защото много се говори за това, особено в областта на ОСП, че толкова много документи, регламенти трябва да се знаят, трябва да се попълват формуляри. Затова необходимост е необходимо да превърнем целият процес в един много по-упростен, много по-къс процес, много по-разбираем процес. Бих искала да ви попитам дали може парламента агенциите да бъдат аудитирани от публични или от вътрешни органи. Това трябва да се договори с, с Сметната палата, а не тези одити да се извършват от външни органи или е, звена. Защото когато виждаме колко е, колко е трудно да извършиме освобождаването от отговорност на агенциите, е, мисля, че трябва да, да вземеме това предвид и от тук нататък да се намерят средства е, тези одити да се извършват е, или в рамките на сметната палата, просто трябва да се намерят някакви е, възможности за това. Благодаря и на госпожа Калвино, и на цели, целият неен екип, както и на всички други, които участваха в изработването на доклад. Доколкото разбирам, процедурата по освобождаване от отговорност ще трябва да проверим при нея какви са сроковете, кои срокове могат да бъдат съкратени, без да застрашим съдържанието. Аз мисля, че трябва да продължим да работим с комисията и с сметната палата, още веднъж да преразгледаме сроковете. Можем да решаваме каквото искаме, обаче ако нещата се провалят заради сроковете, това няма да доведе до нищо. Така че въпросът е кои срокове са изпълними. Разбира се, трябва да получим и обратна информация от държавите членки за това. Така че наистина ние се борим за всеки месец месец и в момента ние сме април, сега е месец април и ако успеем да свършим всичко до декември, смятам, че ще бъде много голям успех. Смятам, че наистина трябва да се заем с това. При темата агенции нищо няма да се промени, защото в преговорите за бюджета не успяхме с съвета и сметната палата да предвидим повече средства, за да може да се възлагат поръчки и на частни фирми, така че в случая отговорността остава при Сметната палата. Разбира се, аз е, е, ще трябва да дам думата на Елмар Брок. Наистина радвам се, че сте тук при нас. Е, давам ви думата. Thank you, Chair. It's my turn to, to thank you госпожо председател. И аз исках да благодаря на госпожа Сендер и на господин Ашвард за добрите думи. Много беше важно за комисията да получиме някакъв стимул, да имаме някаква база, над която да надграждаме предложения с оглед, с цел изработването на следващата МФР. Сега нещата вече са вързани и бихме искали само да наблегнем на това, че влизането в сила, колкото се може по-бързо, ще бъде много добре и ако може е, е, регламента да бъде прият до юли или август. Да, важно условие за това е да имаме текст, който да можем да внесем по време на пленарната сесия. Благодаря. Ако няма други желащи да вземат думата, то тогава отбележете си всичко това. Преминаваме сега към следващата точка от дневния ред. Резолюцията. Политика на етично поведение на комисията и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия. Аз мисля, че това е заглавие, което не може да се запомни на Изус. Вие разполагате с декларацията, която ви изпратих и всъщност тази резолюция, казва госпожа Гресле, има за цел да а, внесе прозрачност в процеса на назначаване и това с неутрални думи и изрази. Целта е да се проследи целият процес, възможно най-трезво, така че аз се опитах да направя тук една оценка. По-скоро се опитах да се въздържам от оценки. Първо описахме фактите, след това кариерата, след това кариера на предишните генерални секретари, след това самата процедура по назначаване, която се описва и е, там също са направени някои е, забележки, оценка, опит за оценка и е, изводи. Аз мисля, че в случая се ръководих от това, че трябва да насочим поглед към бъдещето, най-вече по въпроса какво правно основание имаме за нашите действия. Аз мисля, че е, е, това е нещото, от което се ръководих. По въпроса за отзоваването на генерален секретар, аз не знам да има правно основание за това и за това не поставяме и такова искане. Аз е, също бих е, помолила да не се поставя подобно искане в съответната комисия, защото според мен ще трябва да се придържаме тук основно към правилника. Опитах се да опиша нещата възможно най-неутрално. 129 са измененията, които получих и сега въпросът е как да процедираме с тях. Съжалявам, миналата седмица бях в Латвия и Литва с Комисията по бюджетен контрол и едва в почивните дни успях да прегледам листа за списъка за гласуване. Тази вечер ще го изпратя. Искам само да ви обясня защо всъщност отхвърлям всички изменения – аз мисля, че резолюцията по принцип дава възможност за критика на критиците, признава се критиката, мисля, че е, сега бихме поступили добре да не е, изостреме още повече нещата. За това благодаря на всички, които се опитват само да подобрят текста, които правят е, забележки във връзка с е, фактически грешки, но аз препоръчвам текста нито да се прави по-слаб, нито по-остър, защото това нарушава е, доверието в нашия парламент. И тази идея беше водеща за мен. И когато става дума за препоръката за гласуване на докладчика. Знаете, че всеки разполага с един глас, така че в крайна сметка ще видим какво ще бъде мнозинството. Аз обаче препоръчвам на комисията ние да се откажем от отзоваване, защото няма правно основание за това. В правилника има само едно правно основание, член 50 и е, за това аз е, наистина мога само да ви посъветвам да не прибягваме м, до подобно нещо. Е, това са всъщност основните е, неща, които искам да кажа във връзка с е, е гласуването, начина на гласуване. Е, има някои изменения, които са към подобряване на текста но за 85% поне е, препоръчвам да бъдат отхвърлени. Искам а, е, да посоча, че има представител на е, правната служба, госпожа Монтебело. Извинете, че забравих името ви. Госпожа Монтебело, както казах, е тук. Ако има въпроси към нея, можете да ги отправите. Е, ние получихме един въпросник. Мисля, че е, би било добре да вземете отношение по този въпросник, защото това е свързано и с вашето становище. Ако желаете думата, можете да я получите сега. Моля. Мерси, мерси, мадам ла президент. госпожо председател. Мога само да кажа, че комисията направи усилия, за да се оправдае. Тоест, има нужда от оправдание, от, от преназначаването на функционера, който идва с местото си. в, е, като аргументи са изтъкнати доверието между председателя и служителя, е, Брексита, последователността и приемствеността. А сега, правната служба не е тази, която трябва да дава мнение, но просто се оказа, че е необходимо да се а, е, оправдаят. А, вие споменахте юриспруденцията Турко и мисля, че тук има разминаване между наши, нашето виждане и правната служба на комисията. За тези вид за този вид а, работни места или а, постове е необходимо да се а, публикува изрично изиск... да се публикуват изрично изискванията или така нататък. Така е просто трябва да се прилага регламента като цяло, просто за бъдеще трябва да се излича по. Нали? Благодаря. Искам да благодаря и на комисията за а, последващата оценка и отговора на въпросника от 61 въпроса. Аз предлагам като линия следното. Сега тук възниква въпроса дали желая някой думата. Инес. Sí. Bueno, yo agradezco el esfuerzo que se ha hecho, aunque es verdad. Ah, благодаря за усилието, което сте направили. Да, трудно беше да се изработи една къса е, резолюция и беше за да можем да внесем необходимите изменения. Сега Второ, което искам да кажа. Ако наистина, както казахте, а, на какво основание бива назначен този е, генерален секретар, ако има такова основание въобще. И господин Лютингер каза така, че излиза от неговото изказване, че е, има възможност за преразглеждане на начина по който се е, прилагат е, правилата. Е, това е, така ясно прозира пред, в оправданията, които бяха предоставени от е, комисията. Но мисля, че трябва ясно и категорично да заявиме, че нормите и правилата трябва да бъдат а, прераз, преразгледани. Сега аз не говоря тук за господин Зот Майор или за, с имена. Просто говоря за принципа. Говоря за бъдещите генерални секретари, които и да са те. Тоест, за да няма проблеми, трябва да има правила и правила, които да не създават проблеми. Така че още веднъж трябва да заявиме, че правилата трябва да се преразгледат, защото в крайна сметка генералният секретар е видимата фигура на цялата администрация. Това е човека, който в продължение на 5 години представлява по някакъв начин кабинетите на всичките комисари. Така че смятам, че ако искаме да бъдем отговорни и да, поиск, да поемеме своята отговорност, трябва да поискаме преразглеждане на регламента и господин Оттингер преди няколко дена каза, че е, такава възможност ще се е, допусне. Сега нашата група искаше това да се дебатира в е, пленарна дело. Но в, в крайна сметка решихме, че може би не е момента, защото от една страна се е, в момента се работи по преговорите за Брексит, по бюджета, а, случващото се в Съединените щати и заплахите за а, търговски обмен и така нататък. Така че, може би, просто да не отваряме а, кутията на Пандора, като не знаеме докъде ще стигнем. Но, но при, при всички случаи трябва да наблегнем на това, че има а, очевидна връзка между председателя на комисията и съответния генерален секретар. И за това трябва да настоиме че новата комисия не трябва да има възможност да действа така, както до сега се действа. Тоест, за това е необходимо да се преразгледат а, правилата. Нищо лично срещу генералния секретар, срещу неговата личност и така нататък. Но просто това е принципна позиция, за да може следващата комисия да бъде по-силна, по, да има повече А, мощ. И на трето място, струва ми се, че комисията а, ни дължи това да можем да изразиме своето мнение. А, в крайна сметка, между институционалното споразумение дава известни възможности, но ние трябва да можем да изразяваме своето становище. и след слушалото се още веднъж комисията трябва да преразгледа правилата, да преразгледа това назначение в момента, в който свърши мандата и в следващото споразумение да има необходимите е, клаузи, за да не може да се повтори това, което се случи до сега. Когато се чете текста, се установява, че този въпрос е включен там, е, опитвам се да включа един компромис за изменения 104, 106 и 107, където става дума точно за това, как да се процедира е, по отношение на връзката между това, което се нарича парашутизъм и е, обикновена кариера на служител. Аз тук е, искам да обмисля малко повече текста. Мисля, че има добри предложения, които са включени, но не бих искала този широк е, обществен отзвук за тази история да намира място в е, документ на парламента. Мисля, че в резолюцията има много неща, които отразяват критика и по които можем да се разберем. Колегата Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изкажа поздравления по аналитичната част на тази резолюция. Аз мисля, че вие сте вложили много енергия в изготвянето й и смятам, че наистина е, тя е добра. Аз съм предложил съвсем малко изменения, но не става дума само за това сега да установяваме какъв е, е правилникът за служителите и как функционира той. Не бива да забравяме, че става дума за увреждане на имиджа и тук ще трябва също да обърне внимание като комисия за бюджетен контрол, както винаги правим по отношение на комисията. Естествено, става дума за интересите на службата и в тази връзка имаме някои въпроси. Мисля, че беше предварително известно това. Ако вниманието се насочва към тази тема, то това е точно в този момент. Аз казах, че това трябва да се свързва с правилата на прозрачност. Аз смятам, че комисията би трябвало да знае какъв ще бъде обществения отзвук, какво ще кажат гражданите, парламента. Така че тази вреда върху имиджа ще трябва да се опитаме да не става по-голяма. Трябва да предприемем съответни действия за това. Разбира се, аз се опитвам да се придържам към фактите, но имаше достатъчно изявления, достатъчно доклади, които е, са на тази тема. И е, мисля, че като представител на комисията това трябва да се знае. Ако не се знае, тогава съществува проблем при комисията. И второ, което ми прави впечатление, когато става дума за персонал, трябва да се внимава какво ще бъде положението, ако случаят стигне до Европейския съд. Както се чете е, точно е, текста, беше, от него е видно, че се подготвя план Б в случай, че ако сте служител в комисията, аз мисля, че това не е добра новина. Не се прави по този начин, не се постъпва по този начин с е, дадено лице – което е трябвало предварително да знае всичко това. Необходим е план Б и мисля, че това е важно. Как изглежда нещата с другите хора, които е трябвало да направят това и които е, също е трябвало да е, се ползват с е, доверието на колегията, в която не е само е, председателят на комисията, но и други лица. Мисля, че тук парламентът носи отговорност, трябва да предприемем по-активни действия във връзка с персонала. За това съм внесела и изменения. Смятам, че ако някой е, отиде пред съда, то тогава вече трябва да се прояви и солидарност. На трето място медиите. До сега не е имало такъв случай, не съм чувал. Да е имало толкова много пресконференции. Това са политически факти, които не трябва да приемаме просто така. Защото със сигурност има определени последици. В някои изменения е, се посочва, че трябва да се прекрати тази практика. Колегите стигат, виждате, по-далеч. В моето изменение аз посочвам, че трябва да имаме 100% сигурност е, доколко са нарушени правилата и правя предложение лицето да се откаже доброволно от е, поста генерален секретар и след това да се види е, кое е най-доброто решение. Като разбира се, трябва да си помислим каква е, е какъв е интересът на службата. Разбира се, и Брекситът тук е тема. И ако председателят на комисията зависи толкова силно от господин Зелмайер, то тогава ние може да си зададем въпроса дали той е правилното лице, което трябва да бъде председател на комисията. Комисията има хиляди е, служители, които са добри служители и е, всъщност е, точно по това трябва да си помислим, трябва да гласуваме също и по време на пленарната сесия. Смятам, че крайна сметка трябва да обмислим добре резултата. Мисля, че е, няма да наруши имиджа на нашата комисия, ако си помислим какви по-конструктивни предложения да предложим. Не става дума за ескалиране на случая, а просто да покажем, че се отнасяме сериозно към тези неща и да посочим, че от определени е, случаи трябва да има последици, за да не се нарушава доброто име на институциите. Мисля, че гражданите очакват това от нас. Благодаря. Колегата Гербранди. Um, you, and, and thank... Госпожо председател, благодаря за тази проекторезолюция. Присъединявам се към колегите, които смятат, че тя е добра и ви благодаря за това. Въпреки това, моята политическа група смята, че резолюцията може да бъде подобрена тук на мен. Затова внесахме няколко изменения, няколко, не много, и, но смятаме, че те са а, от значение. Само няколко забележки. Бързо. Ако има някой, който може да контролира по демократичен начин комисията, то това е парламента. Така че това сме само ние. Затова не съм съгласен с нези, които казват, че това си е работа на комисията и че и парламента няма какво да се меси. Сега, дали това води до нещо, до смущения, дали това ще бъде, това ще бъде пагубно или при всички случаи неприятно за Европейския съюз. Аз не смятам, че парламента, ако ще и да стане това, че той ще е виновен за това, комисията в крайна сметка е тази, която даде възможност. Така че присъединявам се към казаното от господин Да Юнг и, и, и да подчертая, че през конференциите на няколко члена на Европейската комисия не бяха така наистин, истински пример за демократичност и комуникативност. Така че проблемите идват оттам. там. като цяло процедурата въобще не е идеална. И... Но не видяхме подобно становище нито в отговорите на въпросника, нито в отговорите на комисаря Отингър, нито в последващите запитване. Така че, питам се, те защо не казват дали нямаше да е по-добре, ако е, биха действали по друг начин. Е, тоест, ние сме критично настроени, настроени, но комисията сама трябва да си признае, че нещата не са били организирани по най-идеалния начин. Сега, дали е политическо назначение и дали той може да остане на този пост до края на мандата на комисията или и да новата ген... комисия с нов председател ще назначи нов генерален секретар. На по този въпрос аз смятам, че не трябва да се а, политизира ролята и поста генерален секретар, затова си имаме политически е, кабинети, имаме си лобизъм там, а като цяло служителите трябва да бъдат колкото се може по-аполитични. Защото а, ако в следващ момент, да речем, един нов председател на, а, на комисията не може да работи с генералния секретар, иска да го смени, нали, и така нататък. А, ще даде възможност да се променят правилата, но при всички случаи политизирането на този пост, според мен, е много пагма. Ако си спомняте предишния генерален секретар, господин Александър Италян, не знам колко от вас а, знаят каква роля е изиграл през последните две години. Не, никой не знае на практика, защото той го е правил по един а, много неутрален начин и той като, като цяло беше много невидим, много повече, отколкото предшественицата си, госпожа Катрин Дей. Така че аз мятам, че ние трябва да гласуваме измененията, които са били внесени, да го направим следващата седмица, да видим докъде ще стигнем в пленарна зала. И като цяло смятам, че в крайна сметка господин Юнкер трябва да бъде отчетен пред нашата комисия, пред парламента и в пленарното. Така че аз бих а, е, така призовавал към а, една, един дебат след гласуването на тази резолюция с председателя на комисията, за да може просто този е, въпрос да се приключи и да стане ясно, че използваната и процедура не е била най-идеалната. Господин Пирински. Sure. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм, че когато водим тази дискусия, не бива да бъдем твърде емоционални и да коментираме а, от а, емоционална гледна точка, защото въпросът а, изисква да поемем отговорност и да се държим по този начин. Имам един въпрос към вас и към колегите в смисъл такъв. В тази проекторезолюция има един параграф 18 и там се казва буквално, че парламентът смята, че а, тази а, номинация а, в а, две стъпки на генералния секретар представлява нещо като преврат, който е надвишил а, а, определеното от а, закона. Дали ще има някакви последици от а, това, защото според мен а, трябва да има някакви а, действия, защото ние, правейки това изказване а, и определяйки нашата позиция, настояваме точно за това, за извличането на полука. Надявам се, госпожо председател, че ще одобрите измененията, които внесохме с колегата Инес Аяла. Там се казва, че ние призоваваме комисията незабавно да даде а, своя, своето обяснение защо тази, това назначаване е а, законосъобразно а, и за законосъобразният процес на назначаване. А, това е 116-то изменение. Аз смятам, че е съвсем коректно и правилно да се попита комисията какво е нейното отношение и да се поиска коментар. Както преждеговорившият каза, всички десетки страници и обяснения след часовете и слушвания все още нямаме знак от комисията, че тя съзнава, че има някакви нередности. Възможно ли е това? в кой свят живее комисията? Дали живее в някакъв свой свят, който е затворен, изолиран от а, останалия? Казахте, че не е желателно да се политизира твърде много нещата, свързани с избора на генералния секретар. За съжаление, точно този случай а, вече беше твърде много политизиран и е, това беше не на последно място заради ролята на председателя на комисията. Затова смятам, че е правомерно да се пита комисията и да се запита и нейният председател какво е отношението им към този процес. И тъй като а, мандата на комисията а, е бил вече политизиран, а, а, то самият избор също трябва да бъде обяснен. Господин Парня има думата. Госпожо председател, нашата среща днес е посветена за обсъждане на резолюцията, която вие представихте. Аз смятам, че това е важно заседание, което трябва да определи курса на Европейския парламент и е, освен това освен, е, че ще имаме дебат е, и гласуване по време на пленарната сесия, има необходимост ние да можем като Комисия по бюджетен контрол изцяло да изпълним нашата роля, нашите задължения, както винаги сме го правили. Така че благодаря за вашето предложение за резолюция и както посочи колегата Гербранди, трябва ние, които сме изпълнени с постоянната воля Европейския парламент да контролира Европейската комисия, днес ние трябва да направим всичко, за да подобрим този контрол. Е, разбира се, знаем, че е, се отваря котия на Пандора още от самото начало поради е, грешките на Европейската комисия. Виждаме от самото начало какъв е и отговорът на Европейската комисия, около 150 страници, е, също и комисията, е, комисар Йотингер, е, също и същите европейски комисари, които казват, че господин Зелмайер е участвал в изготвянето на отговора, което е пълно нарушение на член 11 от правилника всички тези елементи, взети заедно политически от страна на комисията, всъщност отварят котията на Пандора и, както казах в моето изказване пред комисар Йотингер, и както видяхме по време на изборите в Унгария тази неделя, национализма, непрекъснато побеждава и все повече и повече от 2014 година в държавите членки. Така че аз мисля, че трябва нашата резолюция да отчете каква е ролята на Европейската комисия и на нейния председател и да се затвори котията на Пандора, което означава да се намери решение, което да даде възможност да се успокои ситуацията това, което е, установяваме е, от около една седмица, дори от два месеца, така че трябва да излезем с предложение, което да бъде силно, което да бъде отговор е, така че да се затвори е, котията на Пандора и да се върне доверието в е, имиджа на европейските институции, защото за съжаление доверието в нас след тази афера, след този инцидент пострада. Така че, е, освен измененията, които се предлага да речем е, 116, е, видях и изменения на е, колегата Гербранди, но също и на Барт Стайс, измененията там се предлага ние да е, направим така, че да е, се обяви поста генерален секретар за вакантен, т.е. да се съберат кандидати за този пост, така че да можем отново да обявим този пост. По този начин ние ще можем да изпълним нашите цели, да не политизираме повече този пост генерален секретар на Европейската комисия, защото за съжаление е, е, председателят Юнкер от самото начало, а също така и членове на Европейската комисия, те е, са много политизирани от самото начало и е, трябва е, да се сложи край на този процес, така че е, нека да имаме една процедура, която да спре е, тази политизация и този опасен път. Аз е, е, наистина подкрепям казаното от е, колегите Барт Стас и Гербранди в техните изменения. Барт Стас. Ehm, eh, Благодаря, господин председател. Ще бъда честен. Смятам, че някои колеги се опасяват, че така формулираната резолюция ще бъде прекалено слаба в формулировките си, но вие самата направихте всичко възможно и заедно с секретарията съставихте една резолюция, която е достатъчно ясна, за което искам да ви благодаря. с вашето, с вашето отношение вие запазихте почтенността и потвърдихте положението на нашата комисия. Казахте, че 80% от измененията са били отхвърлени от а, вас и за това сте ги маркирали с минус – Казахте, че сте формулирали компромисни предложения. Любопитен съм да ги видя. След всичко, което моите колеги казаха до сега, смятам, че на този етап можем да кажем следното. Може да формулираме по нов начин параграф 18 от резолюцията. Вие споменахте, че ще направите, може би, собствено предложение. Важно е да почетаем, че погледнато отвън, това назначение в комисията може да бъде изтълкувано като един вид преврат. И ако кажем нещо подобно от името на нашата комисия, трябва да настояваме и да има съответни де... действия. Това се формулира и в изменение 116, измененията на колегите Де Йонг, колегата Гербранди. Може би вносителите на тези изменения трябва да седнат и да обсъдят заедно нова формулировка, която да отразява всички техни, цялото тяхно отношение и трябва да формулираме какви мерки очакваме, за да бъде предотвратено уронването на престижа на европейските институции. Така че смятам, че за всички изменения, които сте отхвърлили, вносителите трябва да се опитат да формулират нови искания. Благодаря. Колегата Салафранка и след това колегата Яла още веднъж. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че дебата, който водиме, съдържа и един основен въпрос, който трябва да разгледаме. Капацитета, прерогативите на парламента за демократичен контрол над комисията. Мисля, че това въобще не трябва да подига съмнение. Сега, въпросът е как упражняваме този демократичен контрол над комисията. Това е право на парламента, но парламента трябва да го прави по един отговорен, пропорционален и адекватен начин, който да отговаря наистина, да бъде на висотата на нашата отговорност. Тук, госпожо председател, в интродукцията и в коментарите, вие казахте, че целта на този на тази резолюция е, че трябва да а, дадеме така един да а, подигнем въпроса. Сега, господин Отингер каза, че трябва да вземем някои критерии. А, а тук става дума за нещата, които са по съдържание, не по формата. Тоест, какви са а, уменията на кандидата. Член 7 може да бъде тълкуван по разни начини. Спомните, когато беше при нас господин Отингер, а, имаше много различни тълкувания на а, маржа, който дава член 7. Сега, оказа се, нали, стана ясно, че прилаганата процедура е била доста по-различна от тази, която е била прилагана в миналото. Така че сега от тук нататък е да, да се види какво може да се направи, за да може в бъдеще процедурите да бъдат по-прозрачни и да почиват на а, критерии за умения а, и а, компетентност, които трябва да бъдат водещи в, при европейските служители. Ние в никаква... Ние не, не, не, раз, не разбираме защо, защо, защо трябва да, да, се из, да, се из, да се използва думата преврат. Я, някои колеги са че а, аз, много колеги внесаха изменения, които аз не споделям и които казват, а, че а, много пъти подобни процедури са били прилагани при назначаване, което означава, че самия ните, ние не сме си свършили работата. Така че за бъдеще трябва да се концентрираме върху най-основното, да настояваме в бъдеще по, по същото да не се повтаря. А, тук се казва, че трябва да се а, да се спазва духа и буквата на закона, но а, аз сега мога да чета и чудесно на английски, на френски, на други езици, но в 658 алинея първа се казва, че всички документи трябва да бъдат преведени на всички езици. Така че, нека не забравяме това. Сега, госпожа Аяла казва, че не трябва да предизвикваме криза, че не трябва да, да става а, много революция, смятам, че за това вие трябва да, от, да оттеглите някои от своите изменения, защото ние трябва да бъдем последователни в крайна сметка. И да, и да кажеме това, което трябва да кажеме. Аз не мога да заявя, че това назначаване е било незаконно. А, в крайна сметка, ако някой смята, че това назначаване е незаконно, трябва да внесе случая пред съда. Ние просто трябва да отбележиме какви са какво е нашето становище и за в бъдеще да искаме а, правила, които да бъдат по-прозрачни и по-балансирани, за да може служителите да не се чувстват понякога и уязвими или недооценени. Така че аз внесах някои изменения с господин Гонзалес Понс а, ние в крайна сметка нашите изменения трябва да имат политически характер, защото това отговаря на а, духа на, нашето, а, на нашата институция, а не а, юридически, което не отговаря. Така че резол... Резол... резолюцията трябва да бъде такава, че трябва да бъде подкрепена от всички, но време, но да не създава безкрайно много а, бъркотия и да се наблегне на това, че назначаване значенията трябва да почиват на принципа на а, резултати и компетентност. Госпожа Яла Сендер, сега аз а, а, уважавам позицията на господин Де Йонг и смятам, че тя е наистина последователна. Но тук става, става дума за нали, очакванията на някои служители, а, които очакват да бъдат а, повишени до АД-15 и така нататък. Нали, това е едното. Друг, в а, списъка а, в, в, в деня, в който е взето решението за господин Зелмаер, е имало списък. Същия този ден е било бе бил представен на списък с имена на някои генерални директори. И разбирам, че омбудсмен, е, е взела предвид а, това, но също така трябва, трябва да имам да да, да, да, да гледаме е, да няма възможност е, висшите служители да упражняват натиск върху дадена институция. Когато става дума за хора, които съвсем законно очакват е, да бъдат повишени, аз съм първата, която ги защитавам. Но от друга страна, тук а, сме изправени пред проблем. От една страна, решението на комисията за назначаването на генералния секретар и от втора страна реакцията на висши функционери. Така че аз мисля, че ако ще контролираме, ако ще критикуваме нещо, трябва да критикуваме всичко, а не само а, случая с генералния секретар. ако ще критикуваме, ще критикуваме всичко. Не само това назначаване. И другите проблеми. Защото в крайна сметка целта е да бъдем отговорни. Да бъдем отговорни всички. Аз. Аз е, е, лично се, изблъсък, се сблъснах, сблъсках с а, е, такъв проблем. Не съм го търсила, но а, просто а, се сблъсках с такъв проблем. Така че подкрепям а, а, измененията на господин Гербранди и на господин Де Йонг, макар и да не ги подкрепям 100%, но а, така че когато някои висши служители, когато стигнат до АД 15, е, е, може би трябва да се, да се организират е, състезателни процедури или така нататък. Така че от затова искам нещата да бъдат и ясни. Аз съм абсолютно съгласна и защитавам всички е, служители, но някои от тях трябва все пак да е, разберат, че когато са, са стигнали до е, АД-15, преместването им тук и там няма да бъде по-лошо от това, което са постигнали до тук. Просто нека да бъдат малко по-реалисти. Колегата Клин. Dann war, dann war das ein Missverständnis. Also това беше някакво недоразумение. Е, може би... А, господин Фланаган. Uh, thank you very much. Um... Много благодаря. Когато слушам казаното до сега, смятам, че нищо няма да се промени и господин е, Селмар ще остане на своя пост, защото няма правно основание за да uh, го а, поместим. Очевидно е, че ако той изпадн, ако той остане на този пост, комисията ще загуби а, от своя имидж. Законността не е винаги най-доброто възможно решение. По някой път трябва да се борим срещу това. Ако той не си тръгне, е, е, комисията ще претърпи щета. Всички са наясно е, с с, това в комисията, но не правят нищо. Ето това е нещо, което разбираме. Комисията не се интересува от общественото мнение. Това е трагедията за всички, които вярват в европейския проект. За хората като мен това само потвърждава моите опасения, че комисията не се интересува от мнението на хората. Независимо дали се обръщаме към комисията или към някоя друга институция, никога не получаваме добър отговор. А, дали ще питаме госпожа Могерини за нейното мнение за а, европейски отбранителни сили или поставяме някакви други а, щекотливи въпроси? а, никоя европейска институция не смята за нужно да отговори на въпросите. А, господин Юнкер искаше а, да запази господин а, Зелмайер и успя да го направи. А, и вие казвате, че не бива да преувеличаваме значението на това. А, искате да се примирим с. А, щетите върху имиджа на европейските институции от това назначение и да не протестираме. Причината за бързото назначение означава, че не мислим, нямаше никаква нужда толкова бързо да се назначава на този пост човек. И а, какво ли би станало, ако господин Атингер се разболее за 5-6 седмици. По неговите собствени думи, това би било катастрофа. А ако господин Селмай се разболее за 6 седмици, дали ще бъде заместен от някого, защото не може да се чака? Никой не би повярвал в а, това. Защо ни обвинявате, че а, твърде а, много преувеличаваме случилото се? Комисията дори не признава, че има съмнения за процеса на избора. Ако направим а, резолюция, за която независимо дали всички застават а, или не, която не иска неговата оставка, той ще остане на своята позиция и ще продължи да действа в ущърп на европейските институции. Така че смятам, че а, не можем дори да бъдем достатъчно възмутени. Този фарс просто а, не е за вярване. Аз искам а, да направя някои коментари във връзка с а, приключването на дебата. А, сега бих желала. А, господин Клинс, всъщност. Благодаря. Аз дойдах малко по-късно, обаче успях да чуя някои от изказванията в дискусията. За мен дефлацията е следната. Имаме три аспекта при тази ситуация. Първо правен аспект, след това процедурен аспект и след това аспекта дали е, наистина са взети предвид е, в достатъчна степен постиженията и компетентността при това повишение. На мен е, цялата е, тази е, афера, както се казва в Швабия, има известен привкус. Като че ли няма достатъчно прозрачност, не са взети предвид е, и нужните изисквания за такива случаи. Въпреки това, аз бих е, отхвърлил, както каза изказалия се преди мен, тук е, да говорим за изключителен скандал, който ще хвърли Европейския съюз в дълбота криза. Това, че господин Зелмайер е искал това повишение е безспорно. Всеки виш служител иска да напредне в кариерата и когато се открие такъв шанс, той няма да откаже. Обаче в същата степен е било голямо желанието на неговият шеф, председателят на комисията Юнкер, възможно и на другите комисари, които са го подкрепили единодушно, да се извърши това повишение. Така така че според мен е, е погрешно господин Залмайер е, върху него да се хвърля цялата вина, той да става изкупителна жертва за всичко това. Всъщност е, правилата са тълкувани малко е, повърхностно, не са спазени процедурните правила. Според мен е безспорно, че аспектът компетентност в случая не е бил на лице. Аз мисля, че преди не е имало оплаквания от господин Зелмайер, че той е некомпетентен. Точно обратното. Много често се посачваше, че всъщност е, той е спиритус ректор на много важни решения и инициативи на комисията. И за това, според мен, е прекалено, и тук се присъединявам към испанския колега, да смятам, че е прекалено да искаме неговото отзоваване сега и да действаме така, като че ли е, става дума за е, престъпление. Това не е така е, ние трябва да посочим слабостите, трябва ясно да посочим че е, за нас това е отклонение, това е грешка, която вреди на репутацията на комисията като цяло, но не трябва да стигаме толкова далеч да отхвърлим назначение, което е, по отношение на компетентност е, е издържано. Е, сега в парламента ние не сме безгрешни, когато вземаме решения, когато подкрепяме мерки, това често става дума по това става много често по съвсем прозрачни национални или партийни съображения, така че нека сега да не се изхвърляме толкова много в този случай. Благодаря, казва председателката. Аз е, извърших е, проверка. Аз е, всъщност подкрепям една трета от измененията. 40 изменения да, обаче 90 не. Защо? Защото смятам, че това, което видяхме сега, един дълбок процес на обмен, аз ще бъда благодарна всеки дебат да се води по същество, така че да видим, е, че всеки има свое мнение. Комисията има определено мнение, някои от нас имат друго мнение, така че резолюцията просто се опитва да обхване цялата тази палитра и според мен е, това трябва да се направи, защото иначе няма да спечелим. Аз не мога да опреквам комисията, че не се присъединява към едно или друго виждане. В крайна сметка ние трябва да се приемем примирим, че по този случай има различни мнения и без значение какво правим, тези различия в мненията ще съществувам. Това искам да посоча съвсем ясно. И второ, е, съжалявам изключително, че е, цялата тази история е, се извършва в много кратко време. Сроковете са много малки. В неделя седнахме заедно, опитахме се да сгубим елементите, да изготвим един въпросник, да го прочетем и след това има точки, е, при които консултирахме юристите, лингвисти, правната служба, е, а и други е, консултанти. Във всички случаи съжалявам, че параграф 18, колегата Салафранка каза това, е, че там е посочено е, Конституция, За това аз внесох изменение. Аз искам да се използва израза could be Ес. Социалистите, слава богу, внесоха изменение с посив. Аз го приемам. Смятам, че това е много добър израз в случая. И за това смятам, че тук можем да постигнем единодушие, че трябва да се отрази целият този спектър. И аз е, за резолюцията мога да кажа, че е, тя наистина отразява този спектър. Аз обаче искам нещо повече. Не искам да се превръщам в заложник. Още веднъж искам да посоча на колегата Деон, че няма нищо е, нередно тук. Е, Лесес Лърн, социалистите предлагат нови заглавия, нови формулировки. Е, всъщност, какви е, са изводите за бъдеще? И тук мисля, че ще трябва да поработя по този въпрос. Благодаря в тази връзка за дебата. Как в бъдеще нещата да се организират? Но това, което пишем сега, трябва да бъде такова, че в следващата година вече да не се превръща в оръжие срещу нас. Ние трябва да вземем предвид, че някои правила не могат да бъдат обект на влияние. Искам въпроса да се изясни какви шансове в кариерата могат да имат членове на кабинета в сравнение с другите служители. Този въпрос трябва да се изясни и трябваше да го направим много преди това. Аз аз признавам, че това е мой пропуск и на цялата комисия. Защо допуснахме този пропуск? Защото докато когато поставим в дневния ред на комисията правилника за служителите, веднага от администрацията ни се казва защо се месите. Аз Последих как стоят нещата в миналото, имахме някои промени в правилника. Всъщност аз не искам да имаме същите дебати, каквито имахме едно време. Просто ние се отдалечихме от правилника, за да не бъдем, може би, критикувани. Аз смятам, че предложението на комисар Йотингър е много добро. Аз дълго си мислих дали това е отровно предложение, уловка или не дали бихме могли да го използваме. До сега всеки опит е, комисията да бъде накарана да реформира правилника, да и се внуши такава идея, в крайна сметка не даваше резултат, е, защото всъщност е, правилникът е валиден до 2020 година, просто защото трябва да се осигури бюджета, според мен. Е, това е много интересно и ще се върнем към тази тема. Мога да поздравя е, всеки от вас и да обещая това на всеки от нас и махам сега на всички, които ни слушат в е, уверение, че ще спазя обещанието си. Искам да посоча, че наистина можете да разчитате на нашата сериозност и бих искала проблемите, които е, виждаме с персонала, ще е, ги разгледаме. И сега, към колегата Гербранди, във вашите изменения е посочено, че процедурата на омбудсмана, независимо е, каквото е свързано с нея, трябва да се прави от комисията. Аз е, не искам такива общи изказвания, защото преди да знаем какъв е резултата, не трябва да приемаме нищо. Аз е, искам да видя какви ще бъдат другите процедури. Така че не би трябвало е, да постъпваме така и не съветвам тези изменения наистина да водят до отмяна на решението. Едно решение, което е взето в колегията, не, искам, не можем да искаме от тази колегия след три седмици да го денонсира. Тук трябва да се мисли за правна сигурност и за надежност. И е, сега член 15, златното ръкостискане, тук вече наистина имам нещо против. По наше виждане няма такова златно ръкостискане, така че всички тези изменения аз просто ги отхвърлям и няма да се откажа от мнението си. Поради което смятам, че трябва да подходим много трезво, трябва да останем надежни в целия процес, аз мисля, че до сега е, нямаме толкова лоши резултати, въпреки че аз, честно казано, с неудоволствие се занимавам с цялата тази работа. Ще трябва да си помислим какво искаме да постигнем. Ще погледна още веднъж измененията по е, предложение на колегата Стас е, ще говоря още веднъж с всяка политическа група. Днес правих това в Штутгарт. Утре трябва да отида, няма да ми бъде възможно. В среда обаче пак ще бъда тук, така че искам да говорим за нашите бъдещи действия и как можем заедно да получим мнозинство. Мисля, че резолюцията е достатъчно ясна. В този случай тя е достатъчно остра. Не мисля, че трябва да я правим още по-остра. Тя е ясна, ясно формулирана и за това ви моля още веднъж да се запознаете с резолюцията и с списъка за гласуване. Аз ще направя това. Искам да посоча, че цялата история наистина имаше много последици. Никой не може да иска генерален секретар на комисията, който преговаря с държавите членки, е в слаба позиция. Така че стигнахме до една точка, при която трябва да си помислим какво искаме да получим като резултат. Мисля, че парламентът е важен партньор на Европейската комисия, за да е, тласка напред европейското обединение, така че тук не трябва да правим компромиси. Между другото, това се отнася за всички части, които не са толкова свързани с, с европейското обединение, в моята партия, в моята политическа група също се мисли за подобрение, например по финансовото управление. Е, и това се прави в партньорство с комисията. Радвам се, че постигнахме много неща, но без е, да е, разчитаме на твърдата воля на всички няма да бъде възможно. Аз мисля, че трябва някой да бъде до нас, който да изпълнява всичко това. Председателя на комисията, генералния секретар е, и така нататък. Всички, които работят в този сектор, не трябва да забравяме и това. Ако има коментари по моите коментари, можете да ги направите. Иначе в точка разни можем да продължим всъщност с точка разни. Инес. Само исках да кажа, че разбирам че правилата за назначение са сложни неща, но Ма, но просто трябва от тук нататъка да имаме едни правила, които просто да помагат. В крайна, в крайна сметка има а, формули, които могат да, да бъдат а, прилагани повсеместно. Нали, трябва да има от, трябва да има една солидна рамка и разбира се, че след, след това ще има и допълнителни правила, които могат да се приспособяват. Но при всички случаи аз при, при, признавам компетентността на хората, които работят в кабинетите на комис, комис, комисарите, е, това са хора, които са е, с качества, но в крайна сметка просто не трябва процедурите да доводят до това, че да нарушават доверието. И мисля, че, че един е, отговор, като той се радва с доверието на председателя, някакси не е ужасно а, убедително. А, просто това не, не, в никакъв случай не може да бъде прието. и това доведе в крайна сметка до, до, из, до известна, до, до, до такива проблеми. Тия проблеми не ги създадахме ние. Разбира се, че доверието е необходимо, но доверието трябва да бъде повсеместно. Разбирам. От 2014 година насам, след последната промяна на правилника, е така, че може да има повишение на длъжните лица от АД-15 само ако а, те са свързани с, а, с повишение, с а, увеличаване на а, заплатите. Само ако заемат управляващи позиции. Така че недостига на позиции в висшия менеджмент се изостри при последната комисия. И за това е правилно ние да се занимаваме интензивно с този въпрос и с последиците от от а, това и смятам, че а, няма да има прекалено голяма съпротива, за да ни е неприятно да се занимаваме с този въпрос. А, господин а, Салафранка има думата. Госпожо председател, не искам да осложнявам дебата. Ще кажа само няколко думи още. Надявам се, че в крайна сметка ще можем да постигнем консенсус, който да обединява различните виждания и който да отговаря на прерогативите на парламента като орган, който упражнява демократичен контрол на комисията си. Сега, естествено, че трябва да бъде от, е, отчетено това, че служ, служители са е, така били разочаровани от това, че не са а, е, могли да а, постигнат това, което им се полагало в крайна сметка, но но разбирам крайна сметка, че става, че става дума за един общ дебат, който разбира се е подтикнат и подхранван от този случай от назначението на генералния секретар, но който може да бъде екстраполиран и в много други случаи, така че наистина са важни правилата. Благодаря. С това приключваме с тази точка от дневния рад. Точка разни, няма решаващи, желащи да се изкажат. с това приключваме заседанието и преминаваме към кратка среща на координатори.